Минаваме към декларацията, към изявлението на върховната представителка на Евросъюза по външните работи и сигурността и заместник-председател на Еврокомисията госпожа Аштън за земният рус в Хаити. Също така ще изслушаме и комисаря Дегурт. Кетрин Аштън има думата и ми е особено приятно да я поздравя с добре дошла. Познаваме се, познаваме се отдавна, сътрудничили сме си в много други области, така че използвам сега да и пожелая всичко най-добро при изпълнението на новата и длъжност. Заповядайте. Uh, Благодаря, господин председателю, за милите ви думи. Почитаеми евродепутати, помолих да проведем този дебат, за да ви дам актуална информация за положението в Хаити след ужасното земетресение на 12 януари. Загубите са поразителни, вредите огромни. Повече от 3 милиона души са засекнати, а броят на мъртвите продължава да расте. Това е масово, масова политическа и хуманитарна катастрофа. Ние е, в непосредствен порядък работим с ООН и с ръководството на Хаити, за да облегчим страданията на народа. Ние имаме дългосрочен ангажимент за помощ към Хаити. Много граждани а, от нашите страни а, също изгубиха живота си. Около хиляда. Броят расте. Ние се ориентираме към оказване на помощ на нуждаещите се. И по искане на ООН не настояваме да се пътува незабавно до Хаити, защото това ще изчерпи и без друго оскъдните ресурси ще се пътува само при необходимост. Тази седмица комисаря Дегухта ще пътува, за да изрази своите съболезнования и да увери хората в нашата помощ. Също така ще продължим да поддържаме връзка с ООН на място за да можем да откликваме на най-неотложните нужди в едните седмици. Междувременно, продължаваме да работим еднакво усилено по всички направления хуманитарно, политическо и свързано с сигурността. През последните дни е, бях в постоянен контакт с държавния секретар Клинтън, с ръководителите на ООН, с външните министри на държавите от Европейския съюз, и с Канада, която председателства групата приятели на Хаити. Всички наши усилия а, са насочени към ефективна, координирана реакция на международно ниво. А, с администрацията на САЩ и с главния секретар на ООН, както и други колеги в Нью Йорк, поддържаме постоянна връзка за тази цел. ООН е поиска спешна хуманитарна помощ 575 милиона щатски долари, както и материално-техническа подкрепа. Вчера генералният секретар на ОНЕ поиска да бъдат подкрепени и силите на ОНЕ в страната. Аз помолих е, председателството, испанското председателство, да свика вчера извънреден съвет на министрите на външните работи. За първи път от влизането в сила на Лисабонския договор, сега обединяваме усилията на комисията и секретарята на съвета, както и на държавите членки, за да осигурим а, е, цялостен подход към координацията. Това е нов момент. Вчера заседанието на съвета беше много продуктивно. Всички се съгласиха, че е необходима бърза реакция и много тясна връзка с ОНЕ. От гледна точка на финансово съдействие, следните са заключенията на съвета. Той приветства първоначалната воля на комисията да отпусне 30 милиона е, евро незабавно плюс 92 милиона средства, идващи от държавите членки. Съветът приветства първоначалната воля на комисията да отпусне 100 милиона евро за ранно подпомагане във връзка с нехуманитарни въпроси, рехабилитация, реконструиране и така нататък. Съветът също така отбелязва индикациите на комисията, че за подпомагане в по-дългосрочен план ще бъдат необходими още 200 милиона евро. Това ще стане ясно след като на Международна конференция за Хаити бъдат изцяло преценени вредите. Но за момента това е много сериозна реакция в твърде кратък срок. Също така отпуснахме средства за съдействие на Доминиканската република ние трябва също така да осигурим правилното насочване на средствата. А Те трябва да отидат там, където са необходими, за да могат хората да оцелеят. След искането на генералния секретар на ООН за транспорт, хуманитарна помощ и допълнителни полицейски сили, съветът ме помоли да преценя как държавите членки могат да откликнат на това искане. Работя по въпроса. Свикахме полити... Е, незабавно заседание на е, Комитета по е, политика и сигурност, веднага след заседанието на съвета. Вече държавите членки реагират, включително по линия на полицейските и военни сили. В близките дни ще ви дам пълна информация за бързата реакция, която те първа ще предприемем. Следващ Тата седмица е, ще бъде проведен нов съвет, за да се прецени какво сме свършили до сега. Това е изпитание за нашата политика е, след влизането в сила на Лисабонския договор. Хората на Хаити са наши хора, те са наш народ, те очакват от нас бърза реакция и помощ. Надявам се, че осигуряваме такава и съм тук пред парламента днес, за да ви съобща цялата тази информация и да изслушам вашите становища. Е, Благодаря ви, госпожо Аштън. От името на комисията има думата комисар Карел де Гухт. Uh, um, Благодаря, господин председател. Позволете ми преди всичко да подчертая безпредседентния характер на бедствието, що се отнася до неговото хуманитарно въздействие, но и до въздействието върху страната като цяло. Знаете, че Хаити е една от най-бедните страни в света, хронично нестабилна и основните държавни функции и капацитет е, са в значителна степен разстроени. Не по-малко пострада и международната общност, е, ООН, неправителствените организации, наши служители на комисията все още се водят за безследно изчезнали. Може да си представите колко трудно се организира помощта на място и това не се дължи на липсата на умения, а на факта, че самата международна общност, която би могла да окаже помощ, пострада в човешки жертви. С други думи, тук не става въпрос само за спасяване на човешки живот, а за спасяването, за избавлението на цяла една страна. Ето защо върховният представител Аштън призова свика съвета на извънредно заседание, което аз също смятам бе полезно. Позволете ми накратко да се средоча вниманието ви на четири основни предизвикателства – най-напред трябва да се справим с хуманитарните потребности. Те са огромни и се свеждат главно до неотложната медицинска помощ за ранените, е, до е, снабдяване с вода, е, до решаване на санитарния проблем, до предоставяне на подслон. Необходими са медикаменти, комплекти за пречистване на вода и прочие онова, което е на лице, е, са достатъчно сили за издирване на е, лицата от е, развалините. Международните организации проучват обстановката, получават все по-добра представа за състоянието на нещата на място и организират транспорта и другите технически мероприятия. Най-сетне следва да организираме международните усилия по спасителните е, операции и това, знаете, винаги е трудно в такива случаи. Е, часове след земетресението, нека кажа, на място бяха разположени спасителни екипи, в това число от Европейския съюз. Работим с екипите на ООН, Постоянно поддържаме връзка с Джон Холмс, координаторът на ОНЕ за неотложни спасителни операции. На второ място следва да възстановим основния капацитет, основните функции на държавното управление. Хаити трябва да заработи отново и то не само от гледна точка на материалната база, повечето от сградния фонд е разрушен, а и от кадрова гледна точка – ние и съветът го приветства. В неотложен порядък ще изпратим на място екип наши специалисти, които да проучат най-неотложните нужди на държавната администрация и да предоставят техническо съдействие. Нашите дипломатически представители на място най-добре могат да се справят с това, разбира се, но те са вече крайно натоварени. И още нещо, което през идните дни ще придобива все по-голямо значение. Ние, Европейския съюз, комисията, съветът, бихме могли да поведем усилията за възстановяване на държавните институции на Хаити. На трето място, разбира се, планът за възстановяване на страната в един средносрочен план – След няколко седмици екипите, е, които бяха разположени през първите часове след бедствието, ще отпътуват и не бива да се допусне вакуум. Е, незабавно трябва да разработим мащабна средно и дългосрочна операция по възстановяването на страната с подходящото разделение на труда между институциите на ЕС и държавите членки – и при обвързване на е, операциите по е, рехабилитация, по възстановяване е, с последващите действия. Призовахме всички държави членки в пълна степен да допринесат към тези усилия и то по координиран начин. Това, са, това е време, в което нашите умения, нашите способности ще бъдат подложени на изпитания. И най-сетне, както подчерта върховният представител, Европейск, Европейската комисия ще има да направи сериозен принос. Най-напред е, под формата на хуманитарна помощ 30 е, милиона евро, по-голямата част от които 22 милиона по-точно са нови пари, свръх вече поетия хуманитарен ангажимент към Хаити и по-нататък нехуманитарната помощ, възстановяването на държавните институции ще се финансира по тази линия с 100 милиона евро, на половина действащи ангажименти, наполовина нови и в дългосрочен план още 200 милиона евро. А като за да добиете представа, е, щетите се оценяват на 10 милиарда е, долара. Потребностите се оценяват на толкова и, а, е, и те първа ще проучим възможността за по-сериозно финансово участие на Европейския съюз. Това разбира се, наред с приноса, който вече правят и ще правят държавите членки. Както каза върховният представител, аз ще посетя региона Хаити и Доминиканската република. Отпътувам утре сутрин. Ще разговарям с местните власти, с президента на страната, и с представители на водещите неправителствени организации на място. В Доминиканската република също смятам да проведа разговори. Доминиканската република е съседка на е, Хаити. По границата вече се наблюдава известно изчерпване на капацитета. И така, господин председател, това мога да кажа. По-настоящем, след като се завърна от посещението си, ще се явя в понеделник другата седмица пред Комисията на парламента по развитието. Много благодаря, господин комисар. Минаваме сега към изказващите се от името на Народната партия. Гай Мичел има думата за минута и половина. Um, Сигурен съм, че парламентът ще си спомни как а, загинаха и колко много хора липсват от ООН и от Европейския съюз тази седмица. Радвам се, че комисарят ще извърши посещение на място и много се радвам, че той ще се яви пред комисията по развитие следващата седмица. Използвам неговите думи. Безпредседентни са мащабите на бедствието. Мисля, че това е справедливо за тази страна и за това е необходимо да подчертаем, че Европейският съюз трябва да бъде по-видим. Сега имаме върховен представител, който е заместник-председател на комисията и съюзът ще бъде по-видим. Европейският съюз е най-големият донор на помощ в света. Той дарява 60% от средствата за помощ. Ние може би сме най-големият донор на хуманитарна помощ Вярно е, е, че има обаче а, е, американски кораби и а, е, помощи, които идват от различните държави членки. Белгия, Англия. Трябва да има видимо присъствие на Европейския съюз. Защо не бойни групи? Защо не постоянни групи, които се сменят и са готови да стъпят на терен, когато се случи подобно бедствие? Постепенно, последното, което искам да кажа е, че това бедствие се корени в бедността в Хаити. Когато слезе от телевизионните екрани това ужасно бедствие, нека не забравяме, че наше основно задължение за винаги да се справим с ужасната бедност в Хаити. Е, е е, Благодаря. От името на групата на социалистите и демократите Линда Маккаван за две минути има думата. Благодаря. Um, Благодаря, господин председател. Днес мислите ни се отправят към трагедията на Хаити и аз съм сигурна, че всички колеги и депутати е, изразяват своите съболезнования на хаитянските граждани. Трагедия наистина за една страна, в която 75% от хората вече живеят под чертата на бедността. И ако отправим поглед напред към бъдещето, именно с това трябва да се занимаем. Обществеността по един забележителен начин откликва на днешното предизвикателство. Само в Великобритания за няколко дена бяха събрани 30 милиона е, лири стерлинги. И то по време на финансова криза. Знаем, че европейската общественост ни подкрепя в усилията ни да финансираме възстановяването на Хаити. Госпожо Върховен представител, благодаря ви и за вашите усилия за бързата реакция на Европейския съюз. По време на е, цунамито преди няколко години излякохме полуката, че е, добрата, високата координация е не по-малко важна от средствата, които се мобилизират. Тук не става въпрос единствено да бъдат ангажирани финансови средства, а да бъдат доставени, да заработят на място. В дългосрочен план толкова по-добре, че се предвижда международна конференция за Хаити – мисля, че трябва да погледне на целият този въпрос за Хаити, за е, неиздължения му външен дълг. Надявам се този въпрос да бъде на дневен ред на международната конференция. Хаити дължи 819 милиона е, долара на е, кредиторите и голяма част от тези пари се дължат на МВФ. Е, МВФ е, е отпуснал 100 милиона на е, Хаити. Надявам се Международния валутен фонд да не се превърне в лихвар за хаитянския народ. Благодаря ви за вече положените усилия. Аз се надявам да координираме те първа дейността си. Благодаря ви, госпожо Макаван. От името на група Алди минута и половина господин Айвард. Благодаря, господин председателю. В началото искам да пожелая на върховния представител баронеса Аштън успех при многото трудности през нейния мандат. Както знаете и както каза ООН, положението в Хаити е най-тежкото хуманитарно бедствие от десетилетия и продължава да расте броят на загиналите и изчезналите. Неизмерима е човешката трагедия. Ние всички знаем, какви проблеми стоят пред спасителните екипи, които се опитват да разпределят помощта сред нуждаещите се. Неправителствени организации на място ни казват, че има административни бюрократични проблеми, които само отежняват бедствието. Това всъщност отежнява положението на хаитяните, които се намират между смъртта и живота. Нуждаем се от ясна координация. НПО, държавните органи, международните организации и местните структури трябва да работят съвместно за многопосочна помощ на всички нуждаещи се. Необходима е незабавна масова международна помощ. Рекордната щедрост на европейското население, на цялото население по света, беше нещо невиждано. Ние повече от 100 милиона евро от всички държави членки Европейския съюз вече отпуснахме целта на Европейския съюз е да се консолидира глобалното усилие да се окаже помощ на Хаити. Но, госпожо Аштън, аз се надявам, е, че по-късно в седмицата, когато се извършва посещението в Съединените щати и в Хаити, това ще бъде в центъра на вниманието. Искам да се спра на въпроса за бедността. Е, е, положително начало е отпускането на тези милиони евро за възстановяване на Хаити и за преодоляване на бедността. Европейският съюз като глобален лидер обаче трябва да отговори на очакванията, които се отправят към него. Да. Благодаря. От името на Зелените за 3 минути има думата госпожа Жули. Господин председател, господин комисар, госпожо върховен председател, скъпи колеги, тази нова хуманитарна, хуманитарна криза, в която тъне Хаити, е надхвърля многократно всички предходни така че не е нужно само да мислим за загиналите, а и да говорим на оцелелите и на семействата на загиналите, за да им изразим своето съболезнование, симпатия и съпричастие. Но, но, земетресението не е единствената причина към, не, към него се прибавя хроничната бедност, от която страда Хаити. И до момента международната общественост не е била в състояние да направи каквото и да било, за да облегчи страданието на хаитяните. Международните институции, Европа и нейните партньори всъщност само дестабилизираха положението. През 70-те години Хаити беше почти самодостатъчна държава. Задоволяваше 90% от селскостопанските си нужди, а днес внася повечето от половината. Хаити още преди това земетресение бе лишен от каквито и да е било средства, защото му бяха иззети. Ето за това Хаити има нужда от нашата помощ, спешна и неотложна. Така че не можем да не изпитваме разочарование пред жалката картина на закъсняващата международна помощ поради липсата на процедури, на протоколи на действие. Ако не установим кои са приоритетите и кои са първостепенните, до никъде няма да стигнем. Освен това, самите наши методи на работа ще бъдат под една голяма въпросителна. Начина по който подхождаме към подпомагането на развитието. Ние предвиждаме 130 милиона евро в краткосрочен план и 200 милиона в по-дългосрочен. Но нека да погледнем, нека да погледнем това в сравнение с милиардите банки, които банките от Уолл Стрит 505 55 милиона по-конкретно, които изливаме в финансовите институции на Уолл Стрит. Паричната, валутната помощ са важни, но недостатъчни и не могат в никакъв случай да изместят помощта за подпомагане на развитието и хуманитарната такава. Най-нуждаещите се държави се нуждаят и от помощ, но и от уважение към тях, от възможност да се възползват и да експлуатират собствените си ресурси. Господин председател, госпожо върховен представител, скъпи колеги, господин комисар, жертвите, жертвите на Хаити имат право на нашата помощ за възстановяване на страната, която бе опустошена от природни и човешки бедствия. Благодаря. От името на консерватори и реформисти. Минута и половина, господин Дева. Господин председател, Нашите сърца, нашите умове е, са насочени сега към е, народа на Хаити в този час на е, крайно страдание. Аз съм удовлетворен от вече казаното от баронеса Аштан и от комисаря Дегохт. Няма съмнение, че дете първа ще се отпускат средства. Аз е, бях свидетел на бедствието в Шри-Ланка, в Индонезия по време на цунамито. Присъствал съм е, в Турция след земетресението, в Китай след земетресението. Всеки път, когато се случи такова нещо, се оказва, че не разполагаме в достатъчна степен не с друго, а с инфраструктура. Казва се, да, инфраструктурата е разрушена. Ами че как иначе? Разбира се, че ще е разрушена. И именно в такива условия следва да осигурим бързото възстановяване на инфраструктурата. Какво, как може да стане това? да, да вземем един самолетоносач, който разполага с неограничени енергийни ресурси, който е, представлява едно летище, който разполага с а, а, чиста вода и какво ли още не. Не можем ли да насочим тези ресурси за възстановяване на разрушената инфраструктура. Мисля, по един нов начин трябва да погледнем на спасяването на човешки живот непосредствено след катастрофата. Благодаря за две минути от името на Обединената левица господин Лю Хярик. Благодаря, господин председател. Уважаема госпожо Върховен представител, господин комисар, още веднъж искам да повторя колко сме покъртени от събитията в е, Хаити те всъщност не живеят. Те оцеляват някакси сред разрушенията на ада. Но службите, службите, вместо да разпръскват и разхищават средства, трябва да съсредоточат внимание върху концентрация на усилията си в подпомагане на оцелелите. Първите финансови усилия на Евросъюза наистина вече са на път, но има нужда от повече работа и привличане за участие на Световната банкова система, за да може бързо и възможно в най-кратки срокове да стигне до населението на Хаити. Наистина, нека да признаем, че нашия континент има дълг към Хаити след години и години на грабене и експлоатация. Сред преживяване под формата на протекторат на, на този бисер на короната на Карибските острове, нашият парламент следва да се произнесе твърдо за веднага и безусловно опрощаване на дълга на Хаити и да подготви международна конференция за репарации и подпомагане на Хаити с участието на местното население. ОНЕ ОНЕ и другите международни организации трябва да помогнат на Хаити да се изправи на крака в економически и политически смисъл. И така, поздравявам действията на Съединените щати, но не бива да, не, да забравяме, че това може да послужи на северноамериканските власти да окупират острова и да открият там военни бази. Европа трябва да има примерно поведение в смисъл такъв, че на първо място трябва да постави хората на Хаити. Благодаря ви. От името на групата на Европа за свободата и демокрацията, господин Провера има думата за една минута. Благодаря, господин председател. И искам да изразя своята дъл... най-дълбока съпричастност към пострадалите в подобни условия на пълна липса на инфраструктури и хиляди и хиляди загинали, наистина е трудно да се оказва ефикасна е, помощ. Всяко, всяка намеса е много трудна и много затруднена, освен ако не се извършва в условията на много гладко сътрудничество и координиране на действията. Не е лесно да се разбере кой има най-голяма нужда от помощ, кога и къде трябва да му се окаже. Понякога доверието на доверието на подпомагащите бива подиграно и с средствата се злоупотребява. Ето, за това на първо място трябва да наложим система, която да гарантира правилното освояване на средства, предвид на това, че има държави, в които корупцията се шири. Благодаря ви. И сега минаваме към минута и половина на господин Грифин от името на необързаните. Господин председателю, ужасът в Хаити е шокиращ. Човешко е да се изпитва състрадание към жертвите. От ние трябва, като получаваме добри заплати, да даваме. Аз ще направя това. Всички британски а, евродепутати ще направят това. Но нашите британски избиратели не могат да направят това с а, своите данъци и заплати. Банките сринаха нашата економика, Европейския съюз задушава економиката, а данъкът за въглеродния двокис е впримчил в капана си хиляди бедността в Хаити е шокираща. В цяла Европа ще, бъде, ще бъдат последиците, отнасящи се до стотици хиляди. всъщност, ние имаме една много неудобна истина тук глобалното захлаждане. Стотици хиляди наши граждани умират, защото а, са въведени данъци в Европейския съюз върху отоплението и върху горивата. А, сега това вече не е състрадание. Това е жилеща демокрация и жилещо лицемерие. Всъщност, винаги Библията разкрива вечни истини. Ние трябва да се грижим и за тези в собствената си къща, защото ако не направим това първо, а, ние им отричаме справедливостта. И сега минаваме към индивидуални изказвания на колеги еври депутати. Госпожа Стрифлер, минута и половина. Oui, merci, Благодаря, господин председател, госпожо върховен представител. Както казаха преждеговорившите, катастрофата е широко е, мащабна. Е, това е едно от най-тежките земетресения в историята с ужасяващ брой жертви. Аз съм удовлетворен от бързата реакция на Европейската комисия и държавите членки от ангажираните 409 милиона евро е, при все това е прискърбно, че е, европейските усилия не са достатъчно видими е, на място, което противоречи, което, което не може да се сравни с ефикасността на американската машина за хуманитарна помощ. Европейската комисия е задействала европейските механизми за гражданска защита, които координират мощностите на държавите членки. Най-новите събития потвърждават, че е необходимо да усъвършенстваме способността си за реагиране при кризи, да създадем една реална, един реален капацитет за гражданска защита и в тази връзка подкрепям предложението на Мишел Барние още от 2006 година и то е готово, готово е за прилагане за създаването на европейски сили за гражданска защита и помощ при бедствия. Едни сили за бърза реакция. А американците вече поеха водеща роля в координацията на хуманитарната помощ Хаити. От съществено значение е да напомним водещата роля в това отношение на ООН и на неговия върховен представител за е, реагиране при кризи. Тук, разбира се, не може да става въпрос за съперничество между различни световни сили, а единствено за това помощта да се организира по максимално ефикасен начин. За две минути господин Тирулия има думата. Благодаря, господин председател. Хаити ще бъде ли е, осъден е, на нещастия? Още от самото създаване на държавата е, политически размерици е, се следват от е, природни бедствия. Днес сме изправени пред една историческа драма броят на жертвите, броят на, на ранените е неимоверен. И тук е, е, на предизвикателство е поставена международната общност в способността и да организира е, необходимата помощ. Ние имаме множество исторически връзки е, с Таити. Някогашната колония е била благоденстваща. Съгласно е, договореностите от Котону, Хаити е, има привилегировано място. И освен това, географски е, Хаити е влиза в е, е, така наречените най-отдалечени територии на Европейския е, съюз. И днешното бедствие още повече извежда на преден план предизвикателствата, на които трябва да отговорим. Е, ответната реакция на Съединените щати поставя под въпрос собствените ни способности да отговорим адекватно. Необходима е координация между държавите членки и ние не следва да си затваряме е, очите за трудностите, пред които е изправен този процес. Трудностите, на които се натъкваме по-настоящем, сочат само едно. Европейският съюз следва да се снабди с един автономен, интегриран инструмент за действие при хуманитарни кризи. И най-сетне възстановяването е, на Хаити е огромно предизвикателство от политическа, административна, економическа, социална и екологична гледна точка. Вероятно сме в нулевата година на една нова ера за Хаити и през тази нова епоха Европа ще трябва да заеме полагащите и се лидерски позиции. Минута и половина колегата Гьоренс. Уважаеми господин председател, скъпи колеги, всяка вечер по новините гледаме трагедията и страданията на хаитинския, хаитянския народ нашето съпричастие, разбира се, искрено, откровено, но мимолетно. След 15 дена, когато медиите решат да съсредоточат вниманието си върху други въпроси, това ще се превърне в горчивата истина и хаитяните отново ще се окажат изоставени на собствената си съдба. А това е страна, където всичко е на изходната позиция и чака да бъде свършено, да бъде опътено към ново развитие. Европейския съюз има инструменти, механизми за подпомагане на хаитянското общество, което се гърчи от липсата на средства. Сега е време да действаме бързо и решително. И това е толкова по-важно, колкото остава дума всъщност за установяване на мерки на обществен ред, сигурност в страна, която бе срутена из основи от последното земетресение. Възстановяването на хаитянската държава трябва да бъде дело на самите хаитяни. Но ние сме призвани да им помогнем и да организираме международна конференция, да сложим край на протекционизма и неоколониализма и начало на партньорството. Благодаря за минута и половина господин Кожузнич. Господин председателю, госпожи и господа, драги колеги, ние със сигурност сме съгласни, че това е най-голямата трагедия през последните 200 години в този регион. От името на своите колеги в групата на консерваторите и от името на всички чешки граждани искам да изразя своята съпричастност. Мислите ни с онези, които страдат. Но въпреки трагедията сме свидетели на липса на координация в Европейския съюз след Лисабонския договор. Имаме три глава ламя. Имаме председател, имаме председателство, имаме върховен представител, че и комисар. Трябва да кажа, за съжаление, че Европейският съюз проспа случая. Той изпусна влака, но хората в държавите членки се качиха на влака. Те всеки ден с материали и по друг начин подпомагат населението в Хаити. Има думата Илга Фигередо. Obrigada, Sr. Presidente. Também nos associamos às condolências e ao lamento que todos fazemos à tragédia. Благодаря, господин председателю. Отправяме съболезнованията си към пострадалите от тази трагедия. Демонстрираме своята солидарност с тях, но все пак трябва да настояваме на няколко основни неща. Отхвърляме факта, че някои, някои страни е, изличат облаги от тази катастрофа, е, за да тръгнат отново по неоколониалния път, както го показва изпращането на американски войници в една толкова бедна страна, бедност, която се дължи на мултинационалите и в частност на тези, които имат корените си в Америка всъщност тук нашите усилия трябва да бъдат насочени към хуманитарната помощ, към помощта за възстановяването. В тази страна много африканци се обявиха против робството и извършиха първата революция на американския континент. Ние трябва бързо и координирано да реагираме, но без да изпадаме в клопката на неоколониализма. Госпожа Анджелили. Грация, президенте. Адаити си... Благодаря, господин председател. Трагедията на Хаити е ужасна. Е, тя е причинена от природата, но и от липсата на държава. Е, от липсата на способни хора, които да управляват е, последиците от е, катастрофата, спасителните операции, помощта за гражданското население по един максимално ефикасен начин, да се предпазят от посегателствата на безскруполни лица. Е, светлината е, на това бедствие и на предстоящата е, конференция в Канада, Европейският съюз ще трябва да говори с един глас, за да се сложи край на безобразието, на, на хаоса огромните финансови средства, които ангажира Европейския съюз и е, държавите членки, както е, ни осведоми днес комисията, няма да бъдат достатъчни. Огромни са потребностите, особено на, на децата, на е, останалите сираци. Необходимо е да се положат всички усилия, че Хаити и хаитянския народ да се изтръгне най-сетне от лапите на бедността. Международната общност ще трябва да упрости, между другото, и процедурата за международно осиновяване в този случай, за да не се стигне до експлоатация на децата. Италианският министр на външните работи, господин Фратини, вчера е, предложи за е, осиротелите деца да бъдат построени жилища, така че те да е, останат в страната си и да им бъдат осигурени всички условия за образование. Международната е, готовност да се е, опрости хаитянския дълг също е нещо важно. Госпожа Крето за минута и половина. Благодаря, господин председател. Днес е, солидарността с жертвите на катастрофата в Хаити сочи необходимостта от бързи действия. Ако действаме ефикасно, отрицателните последици биха били ограничени и честно казано, е, начина по който реагират международните организации е достоен за уважение. Необходимо е да бъде създадена една действаща оперативна сила на Европейския съюз за бърза намеса в такива случаи, тъй като положението в Хаити сочи, че освен е, е, необходимостта да бъде опазен живота на оцелелите, трябва да се наложи изпазването на обществения ред. За да не се стигне до обвинения, е, доколко реални, е, не знам, за военна окупация под прикритието на хуманитарната помощ. В случая на карта е поставено доверието в Европейския съюз и Европейския съюз трябва да поведе възстановяването на Хаити и да подкрепи държавността в тази страна. Необходимо е да бъдат намерени решения за улесняване на осиновяването на децата сираци в резултат от бедствието. Хаитяните се нуждаят от конкретна помощ. Благодаря за минута и половина, господин Ковал. Пани пани, пани Господин председателю, госпожо върховен представител, Чуваме различни гласове в залата, но само един е въпросът. Политическата реакция на Европейския съюз бе недостатъчна и недобре координирана. Това е моментът да изразим благодарността си към неправителствените организации и други структури, които спонтанно реагираха своевременно и много адекватно. Трябва да помислим какво да направим по-добре. Имам въпрос към баронеса Аштън, който искам да задам. Това е а, първата извънредна ситуация, с която се сблъсквате. Какви са вашите изводи? Кое е най-важното като извод? Какво можем да усъвършенстваме в бъдеще? Мисля, че това е единственият най-важен въпрос, за който трябва да мислим. Да, минута и половина. Има думата Филип Жювен. Жювен. Аштън. Госпожо Аштън, стига толкова. Непрекъснато се получават едни и същи неща. Пращат Французи, белгийци, италианци, немци пращат самолети и кораби с помощ, а на място нещата са хаотични. Няма координиране, има хаос, дезорганизация. Кога комисията най-накрая ще започне да действа. И не ми отговаряйте, че не е възможно, сложно е, няма как. Нещата вече са в ход през 2006 година Мишел Барние предложи да се създаде европейска сила, която да действа с службите на гражданска защита на различните на 27-те държави членки, да има местна всъщност е, международна организационна координационна система и общ генерален штаб. Виждаме, че не е толкова сложно. След е, цунамито в Индонезия поехме ангажименти, но днес ги забравихме. И много внимавам как се изразявам, но все пак имам желание да окачествя поведението на комисията като престъпно. До кога ще повтаряме същите грешки? Госпожо Аща, никой не се съмнява във вашата добра воля, но днес да дойдете тук, да се изтъпите и да обещаете, че ще подкрепяте създаването на тази европейска сила за гражданска защита, то тогава ние ще ви подкрепим. Но, за Бога, престанете да се оправдавате с координацията. Координирайте се, не чакайте следващата катастрофа. Благодаря, господин Жювен. Господин Кашман има думата за минути и половина. Um, благодаря, господин председателю. Трябва да кажа, че има хора, които правят нещата и хора, които говорят за това как се правят нещата. Искам да благодаря на върховния представител и на съвета за предприятите действия. Нищо не беше предвидимо. Всъщност ние сме изправени пред невъобразима ситуация. И не би трябвало да има политически нападки срещу върховния представител, срещу комисията и срещу държавите членки. Е, понеже от руините ви вади американска ръка, вие не трябва да отблъсквате тази ръка и да казвате да, това е неколониализъм, няма да я приемем. Всъщност, по този начин ние не подобряваме живота на а, страдащите. Извинявам се, не ви ли е срам? Нека да координираме. Ми да дадем координацията на американците, ако това спасява живот. Става дума за спасяване на живота. Забравете политическата риторика. Поздравления за отпуснатите пари. Поздравления, баронесо Аштън, за това, че а, не изиграхте този театър да идете там с скъпоплатен самолет и да се покажете. Това до какво ще ще доведе? До нищо. И за това ме е яд на онези хора а, и от името на онези хора, които се нуждаят помощ. Нека да пришпорим ООН, така че те да си свършат работата и нека да не си служим с дребнави политически хитрости. Благодаря. Давам думата на госпожа Тун Унд Хохенштейн. Господин председател, подкрепям току-що казаното от господин Жова. Хуманитарната помощ не се координира в достатъчна степен. Не бих искал да говоря обаче само за хуманитарната помощ. Бих искал да засегна въпроса и за техническата помощ, за помощта за развитие. Не можехме да предвидим катастрофата, но знаехме в какво тежко, драматично положение се намира Хаити, което безполетяно на всичкото отгоре и от такава трагедия. А ние отдавна познаваме политическите проблеми на Хаити. Добре би било да бяхме организирали помощта си и структурната и помощта за развитие далеч по-рано. Така че днес много по-лесно бихме могли да извлечем максимален ефект от хуманитарната си помощ. Да спасим хиляди и хиляди човешки живот. Баронеса Аштан, вие, питам ви, предвиждате ли някакви конкретни планове, някакви конкретни действия за координиране между отделните държави членки на Европейския съюз, така че наистина третите страни, на които помагаме, да изличат максимална помощ, е, полза, извинете, от тази помощ. Ще се обмени ли най-сетне положителният опит, понеже знаем, че положителен опит има. Има страни, държави членки на Европейския съюз, които много резултатно отпускат финансова помощ за, за развитие и хуманитарна помощ. Ние имаме една определена общоевропейска политика, която трябва да използваме в полза на третите страни. Що се отнася до хуманитарната помощ, тя е, би била далеч по-ефикасна, както казвам, ако всичко това се постигне. Господин Сасули, за минута и половина. Благодаря, господин председател, госпожо върховен представител. Невероятната трагедия, която сполетяха и Хаити, определено налага незабавни действия. Много помощи бяха отпуснати от отделните държави членки, но има и много съперничество между тях в това отношение. А Нова Европа с новия си върховен представител би трябвало да може да обедини всичките си усилия за подпомагане на онези, които най-вече се нуждаят от помощта. 80% от населението на Хаити живееше под е, е, чертата на бедността, 54% в така наречената абсолютна бедност. И днешната трагедия ще бъде последвана от друга, още по-тежка трагедия за децата, за младежите, най-уязвимите граждани на страната, останали без семейство, останали без държава. Ето защо аз призовавам върховния представител да обмисли възможността за целенасочени действия за закрила на децата до 10 годишните да се осигури всичко за тях, е, е, да бъдат приведени в е, държави членки на Европейския съюз. За известно време поне да им бъдат осигурени прилични условия на живот, докато в Хаити не се възстанови реда и нормалните условия, за да могат те да се върнат. Това лесно може да, да се постигне и това би бил един достоен отговор в духа на необходимата е, солидарност. Не бива да забравяме, че тези деца ще станат е, обект на какви ли не спекулации. Те са богатство, което следва да бъде защитено. Госпожа Андрикене, минута и половина. Благодаря, господин председателю последните дни чухме доста оплаквания за неефективността и липсата на бърза реакция в хаитянската криза. Много хора говорят за растящата несигурност, растящото разочарование на пострадалите от липсата на храна и настаняване. Вярно е, че програми е, че проблеми съществуват и трябва да ги решим максимално бързо, но трябва да аплодираме участието на различните международни структури, като започнете от правителствата и свършите с е, организациите на гражданското общество, а и отделните хора по цял свят. Европейският съюз а, е, изрази а, недвусмислена солидарност а, с а, народа на Хаити Твърди се, че е бавна реакцията, но в Европейския съюз решения се вземат не само в Брюксел. Милиони европомощ бяха отпуснати от националните правителства и от населението на държавите членки. Ролята на Европейския съюз е да обърне внимание преди всичко на средносрочната и дългосрочна перспектива, възстановяването на Хаити, на инфраструктурата, на училищата и болниците. Европейският съюз може да бъде форум, шапка под която може да се разпределя помощта в дългосрочен план. Поетият ангажимент от Европейския съюз и държавите членки да отпуснат 500 милиона евро в това направление, със сигурност е стъпка, която трябва да, присъ... да приветстваме. Минута и половина за господин Герреро. Благодаря, господин председател. На първо място започвам с израз на състрадание и съболезнования към народа на Хаити, който понесе такъв тежък удар. Ние, Евросъюза, всъщност не сме военна сила. Не искаме и да сме. Ние сме сила обаче, световна сила, която се налага със своя социален модел. Ето за това сме сила и искаме да продължим да бъдем такава в областта на подпомагане на развитието и на хуманитарната помощ. Днес катастрофата в Хаити издига пред нас предизвикателство пред нас и пред новородените след Лисабонския договор институции. Сега е времето на хуманитарната помощ, но скоро ще дойде и времето на възстановяването на економическото съвземане на държавността. И трябва да говорим единогласно, да дадем единогласен отговор на това, което хаитянския народ ни пита трябва да съвместим функциите на върховната представителка с работата на комисарите по подпомагане на развитието и на хуманитарна помощ. Защо трябва да работят всички заедно ръка за ръка, за да са по-ефикасни и да координадират по-добре, да произнесат високо и ясно пред света думите, които света очаква да чуе днес от Евросъюза днес чакат на нас в Хаити, утре на друго място, в други ден в целия свят. Благодаря за минута и половина. Има думата господин Джим Хигинс. Благодаря, господин председателю. Една от най-бедните страни в света за 15 минути беше Срината. Жертва на лошо управление, на корупция и диктаторство. 50 хиляди загинали, все още стотици хиляди изчезнали, 3 милиона бездомни. Съединените щати се ангажираха твърдо. О, не, не така твърдо, но трябва да се съглася с някои от колегите и да не се съглася с вас, господин Кашман. Нашата реакция не беше така адекватна. Има такива проблеми като чиста вода, храна, настаняване, проблеми, които ще се отстранят своевременно. Но това, което трябва да изникне от това бедствие, е изцяло функционираща демокрация в полза на хората. Това е нещо, което ще се мери през годините, които идват, а не само през седмиците на кризата, както винаги се казва. И това чудо ще мине за няколко седмици, ще падне от телевизионните екрани и ще стане от новина номер едно, новина номер две, а след това и три. Но тук има два урагана. Отчаянието и бедността От 600 милиона евро, само 14 милиона са отпускани в други случаи. За това ние се нуждаем от средства за повторно изграждане на Хаити. Това трябва да бъде държава, която да се управлява както е редно. Трябва да се определи добра стратегия и тя да се изпълнява за да бъде свободна, демократична и независима държавата. Нещо, което не е било така до сега и е, именно този факт е довел до катастрофата. Благодаря за минута и половина. Има думата Роберто Гуалтиери. Много благодаря, господин председател. Да, наистина, това ни покъртва това хаитянско страдание и ни тласка към действие. От економическа и финансова гледна точка се направиха важни, решителни стъпки през последните дни и дори часове, но има и други аспекти. Чака се и друг вид европейски отговор. Както каза госпожа Аштън, съдържанието е едно по-малко важно от начина по който го предаваме. Така че мисията, която евентуално бихме изпратили ние като Евросъюз, би се натоварила с тази координационна задача съвместно с силите на ООН. Затова искам да припомня, че вече се работи по търсенето на такава координационна схема. Освен това се предвижда разпра... изпращане на войскови и полицейски части. Изискваме обаче да получим конкретна информация за това как се развиват тези дейности достатъчно ли са оборудвани и съоръжени или имат нужда от още средства. Това ще ни послужи да направим оценка за нашите действия в областта на консулската защита. Например, дали тя е действаща или се нуждае от друго. Благодаря. Минаваме към спонтанните изказвания. Είπα το όνομά σας σωστά, κύριος Σβέρ. Свер. Господин Spoštovani gospod predsedujoči, spoštovana gospa Ashton. Уважаеми господин председател, уважаема госпожо Аштън, аз също бих искал да изразя съчувствието си към пострадалите от земетресението в Хаити. Бих искал също да поздравя Европейската комисия и останалите институции на Европейския съюз за правилната реакция. Питам се обаче, както и някои други колеги, дали тя бе достатъчно бърза. Дали не би било по-добре върховният представител да присъства на място, а това би било важно от е, няколко гледни точки. Съгласен съм с онези от вас, според които присъствието на е, въоръжени сили би могло да бъде признак за някакъв постколониалистично отношение. А на международната конференция, която предстои, трябва да се говори за дългосрочните мерки, за възстановяването на държавните институции на Хаити. Онова, на което следва да се обърне внимание преди всичко, е здравеопазването и образованието, понеже това са институциите, здравните и образователните, които биха могли да възстановят стабилността на страната. Колеги, ще бъда много строг е, с времевия регламент. Когато казвам минута, имам предвид не повече от минута. Госпожа с една минута. Благодаря, господин председател. Искам да подчертая важността на участието на Евросъюза не само в ху... неотложната хуманитарна помощ, а и в по-дългосрочно подпомагане на развитието в съдействие с местните хаитянски власти. Няма защо да заместваме местните управленски органи с международни сили. Искам да изразя признанието си за бързото координационно действие на Испанското председателство а и а и заради това, че Испания веднага постави на разположение своите собствени средства като един от първите донори в Латинска Америка и в Хаити по-конкретно. Благодаря. Merci beaucoup. Madame Ashton, la politique ce sont d'abord des symboles. Et c'est pourquoi je... Госпожа Десарнес, благодаря. Аз смятам, че вие, госпожо Аштън, не трябва да ходите на посещение в Съединените щати, а в Хаити. Хаити и съм много разочарована от това, че установявам, че вие не сте на висотата, не действате както се очаква от вас. Европа никога не е била по-ярко отсъствие, отколкото в момента. Ние сме най-големия донор, но всъщност сме изцяло изтрити от картата на там присъствието в Хаити. Колкото повече се крием, толкова повече ще ни забравят хората за това. Нека да видим как може нашите ръководители най-накрая да отговорят на очакванията и да се започне с реално прилагане на инициативата на Мишел Барния от 2006 година. Благодаря. Uh, Господин председател, мисля, е, всичко, което ни вълнува днес, е, бе е, заявено. Ние изразяваме съблизнование на оцелелите, скърбим за загиналите. Онова, което ни е необходимо днес обаче, е едно силно, координирано усилие. Нищо, абсолютно нищо не би следвало да пречи на това. Аз приветствам поетия от нас ангажимент към народа на Хаити. И се надявам да спазим обещанието си. Защото е, наистина възниква въпроса какво ще стане след две седмици, когато медиите забравят Хаити. Какво ще правят хората на място? Необходимо е, е да се погрижим за възстановяването на Хаити както в краткосрочен, така и в дългосрочен план. Но това, което е най-важно днес обаче, е помощта да стигне на място до тези, които най-вече се нуждаят от нея, които страдат ежедневно. И трябва да кажа, господин председател, че напълно споделям казаното по-рано от господин Кашман. Твърде важен е този въпрос, за да става предмет на дребно политиканство. Депутата Янес, една минута. Те... Господин Янес Барнуево, благодаря, господин председател. Няколко секунди всъщност са ми нужни, за да кажа на първо място поздравление на госпожа Аштън, на комисията на съвета и на ротационното председателство на Евросъюза за бързината на координираните действия, които предприеха там. Най-вероятно не са постигнали желаният медиен ефект, който могат да постигнат, например, американските морски пехотинци. Но искам нещо да подчертая, което не се чу тук изобщо през първите 78 часа бяха спасени много хора и половината от тях всъщност бяха спасени и оцеляха благодарение на европейски сили за бързо реагиране. Благодаря. Госпожа Рис, е, госпожа Жули вече каза това, господин председателю. Има обстоятелства, където думите и цифрите губят смисъл, стават обидни. Повече от от 50 хиляди убити и стотици хиляди изчезнали. Една срината страна, почти заличена от картата. Сега трябва да се подпомогнат живите, да се погребат мъртвите, да се върши работа и да се възстанови страната. Всеки трябва да се включи бързо с материално-технически средства, с кучета, с жива сила. Това е задача европейска, но и национална. Тук Европа трябва да покаже сила и да застане зад идеята, която ние споделяме тук в Европейския парламент от а, няколко години. А, да се направят европейски бели или а, зелени каски. Цветът няма значение. И e Юфаст, това беше инициатива от 2003 година. Европет, Мишел Барния даде тази инициатива и идея пък през 2006 година. Както и да го наречем, идеята ще бъде да имаме корпус, с който да реагираме бързо, когато се налага налага да правим това съвместно. arvoisa puhemies minusta on erikoista että täällä on puhuttu näkyvyydestä. господин председател Говорихме за прозрачността, говорихме за мотивираността на някои от донорите. Но това, което ни е необходимо сега в тази ужасяваща обстановка, когато хората измират сред развалините, е да действаме. Европейският съюз в рамките на своята обща политика в областта на външните отношения и сигурността има възможност да действа за управлението и преодоляването на кризи. Говори се за обособени сили, които да бъдат създадени на общоевропейско равнище и, и такива наистина трябва да бъдат създадени, за да се отправят те, на, е, на, да се притекат на помощ навсякъде по света на онези, които се нуждаят от тях. Но днес нищо подобно не се прави. Е, е, нашият капацитет е разпръснат навсякъде из Европа, но ние в момента нямаме някаква критична обстановка. Защо не обединим тези сили, и не ги изпратим на място, например в Хаити? И последният оратор, господин Валакидис, една минута. Не е в залата или е господин Балкетис? Благодаря, господин председател. Баронеса Аштън, господин комисар, след влизането в сила на Лисабонския договор, за съжаление сме изправени пред една безпредседентна катастрофа. И наистина е, ни е необходим върховен представител който да се справи с такова положение. Изтъкваме някои недостатъци. Да, знаем, че за напред е, ще са ни необходими едни по-добре организирани, по-добре екипирани сили е, за осъществяване на спасителни операции. Най-сериозният ни принос обаче, поне за сега, е ангажираната финансова помощ и трябва да се постараем, колкото се може по-скоро, тя да стигне до онези, които се нуждаят от нея. Благодаря. Госпожа Аштан, имате думата. Господин председател, благодаря аз в самото начало казах, че имах намерение да, да дойда тук в парламента, да чуя това, което имате да кажете и аз се отнасям с разбиране към духа на известна обезсърченост, към, към критичните бележки. Уважаемите депутати зададоха въпроси за осезаемостта на нашата роля, за координацията. Без съмнение, понеже Съединените щати са по-близо, понеже имат капацитета да се мобилизират по-бързо и кадрите по световните телевизии ще бъдат изпълнени с американско присъствие. Факта, че в такова тясно сътрудничество обаче работим с Съединените щати е немаловажна част от действията ни днес, а и в бъдеще. И също така няма съмнение, че когато ме събудиха посред нощ с новината за земетресението, успяхме след това да мобилизираме участието си колкото се може по-скоро. 21 държави членки бяха мобилизирани веднага. Работихме и в съвета, и в комисията за прав път съвместно през от, от, от 8 дена, знаете, от, откакто бях е, пред вас, е, уважаеми госпожи и господа депутати, за, изслушване, за изслушването. С, с, с множество медицински екипи, е, екипи за пречистване на вода и така нататък. Всичко това бе отправено на място колкото се може по-скоро. И аз не мога да не отдам дължимото на и държавите членки, и на служителите, които денонощно работят за координирането на тези усилия. Уважаеми госпожи и господа депутати, аз веднага почти, след като ме е, уведомиха, се обърнах към генералния секретар на ОНЕ Бан Кимун с въпроса е, къде бих била най-потребна. И нямаше съмнение, че аз няма какво да правя на място, освен да отнемам е, ценно въздушно пространство, когато е, е, над Хаити кръжат самолети, носещи безценна хуманитарна помощ. Аз не съм лекар, аз не съм специалист по земетресенията. А, моята работа е да разговарям с а, е, приятелите на Хаити, а, е, да поддържам контакт с Съединените щати, с ООН, с неправителствените организации. Пораженията в Хаити имат огромно въздействие. Е, в човешки жертви за Обединените нации, които загубиха много свои високопоставени представители, за неправителствените организации, които не можаха да реагират веднага, просто защото нямаха хора. И вие знаете, е, е, всички станахме свидетели, как хора, отчаящо нуждаещи се от помощ, не могат да я получат. Колко трудно е, се оказва необходимата помощ. Сега, разбира се, вече нещата е, са по-лесни, но ни за миг, моля ви, не подценявайте колко трудни са обстоятелствата на място. Е, добре ли се справиха според мен? Да. Удовлетворена ли съм? Не. Още в самото начало, когато поех задълженията си, категорично заявих пред вас. Отнасям се с разбиране е, е, към вашата критика. Вие сте прави в своите критични бележки. За бъдеще ще трябва, длъжни сме да бъдем по-добри и по-добри. И аз съм готова да се получим от случилото се, така че в бъдеще да бъдем по-добри ефикасни. Не бих обаче подценила ни частица от работата, която вече сме извършили на място. В дългосрочен план, вие, госпожи и господа, депутати се напълно прави, когато телевизионните камери си отидат, ние трябва да останем там, на място и да продължим да оказваме подкрепа. Съгласна съм, че въпросът за външния дълг на Хаити трябва да бъде на дневния ред на разговорите. Съгласна съм, че каквото и да се прави, следва да бъде в партньорски отношения с самите хаитяни. Съгласна съм, че инфраструктурата е от значение и трябва да бъде възстановена. Съгласна съм и с това, че ролята на Обединените нации следва да бъде призната и да се осигурят възможности ООН да свърши работата си. Ето защо аз ще посетя и Съединените щати, за да разговарям с държавния секретар Клинтон, но и в щаб-квартирата на ООН, за да разговарям с генералния секретар на ООН, да мислим за бъдещите ни действия. Позволете ми накрая да кажа няколко думи за е, реалната ситуация. Както вие подчертахте, в Хаити 70% и повече от хората вече са под чертата на бедността. Изключително важно е, както посочиха госпожите и господа депутати, най-вече децата, е, осиротелите е, деца да получат необходимите грижи. Позволете ми на накрая съвсем да, да кажа няколко думи за инфраструктурата. Болниците, електроснабдяването, комуникациите, водоснабдяването, пристанищата и летищата са тежко пострадали. Е, президентският дворец, е, парламентът, министерствата, Министерството на финансите са напълно разрушени. Много от високопоставените държавни служители са изчезнали безследно. Хаитянското правителство практически не функционира. И при това, знаете, Хаити е една от най-бедните страни в света. Тъй, че аз споделям вашия ангажимент да направим всичко възможно, за да възстановим държавността в Хаити. Благодаря ви. И накрая комисар Дегохт. Господин председателю, най-напред искам да кажа на господин Ярик, който пита как ще бъдат прекратени хуманитарните доставки на храна в Хаити. Това не е подхода на Европейската комисия. Комисията най-напред търси продукти, които да закупи в региона, а не да внася продукти. На второ място. По въпроса за координацията е, връзката с гражданското общество и т.н. с гражданската защита сега. Гражданската защита е от компетентността на държавите членки. И е, всички инициативи трябва да се опират на тази основа. Именно това бе е, предложено от доклада. До сега не сме стигнали до някакво заключение, но комисията няма компетентност. Компетентността е в ръцете на държавите членки. Второ, по отношение на гражданската защита. От цунамито през 2004 година координацията по линия на гражданската защита в Европейския съюз много се е стабилизирала. Естествено, в, при наши обстоятелства не можем да а, изпробваме така ефективността на нашата координация, както можем да го направим при международни бедствия. В случая трети страни се обръщат към нас и се опитват да се координират с наши средства. На, второ място, на следващо място нека не забравяме, че втората комисия на Барозо гражданска защита и хуманитарна помощ да се объединяват в един портфейл. Струва ми се, че това е много ценно. И освен това имаме и върховен представител, който носи две шапки – и в миналото сме установявали, че координацията някак не попада в пределите на действие на комисията. Някой път държавите членки са тези, които координират. Някой път комисията и съвета координират. Идеята при създаването на този нов портфейл е точно съветът и комисията да могат да работят съвместно по-добре. И се надявам, че това вече се провижда в настоящата криза. Всъщност доста голям напредък постигнахме. На последно място искам да кажа също, че малко ме натъжиха някои изказвания, но е, макар като комисар да не бива да се натъжавам, трябва само да си водя бележки. Но а, е, някои изказвания не отдадоха дължимото на всички наши хора, които работят от час първи. Ден и нощ, през уикендите, както в Брюксел, така и на място, без да искат никаква компенсация. Те работят денонощно, работят и на терен, защото и там има много работа да се върши. Защото тежко беше засегната цялата инфраструктура. Това е масирано бедствие, което е непредвидимо. Можете да реагирате едва след като се случи. И тогава е, е, трябва да демонстрирате, че сте способни да се организирате за много кратко време. Мисля, че комисията го показа, мисля, че държавите членки незабавно и мащабно подкрепиха нашите действия и за това е, мисля, че трябва да не бъдете толкова критични към нас. Поради тази причина. Благодаря. С това изчерпваме разискванията по този въпрос. Гласуването по проектите на резолюции ще бъде проведено през февруари по време на тогавашното пленарно заседание. Следващата точка от дневния ред е изявлението на върховния представител на Съюза, заместник председател на комисията, за положението в Иран. Here, can... Както виждате, много бързо се придвижваме за